Good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome. I have to... Добър ден, дами и господа. Добре дошли. Трябва да се извиня от името на господин Брок и други заместник-председатели за това, че не могат да бъдат тук на трибуната. Ще трябва да ме изтърпите, казва оратора. Първо по самия дневен ред. Има ли някакви коментари? Не одобрение на протоколите от заседанието на 8 септември, 6 октомври, 10 11 октомври. Не виждам възражения. Преминаваме към основното събитие за днес – публично изслушване относно външната политика на ЕС в региона на Сахел. Много ми е приятно да поздравя нашите гости за това изслушване. То се провежда заедно с Комисията по регионално развитие. Необходимо е да обсъдим какво може да направи Европейския съюз в този толкова нестабилен регион. Знаете, че той е важен от гледна точка на сигурността. Ще ви напомня, че бях за последно докладчик по тази тема през октомври 2013 година, така че ми е интересно да видя какво се е променило нестабилността, несигурността, пропускливите граници, хранителната криза, всичко това превърна Сахел в проблемно място за Европейския съюз. Освен това се създадоха условия за терористични въоръжени групировки, джихадисти. Това е място на трафик на оръжие и наркотици. Трафик също така и на хора по целия коридор от Западна до Източна Африка. Да не говорим, че имаме почти пълно сгромолясване на държавността в Мали през 2012 година. Това прави още по-необходими спешните действия е, в подкрепа на малийското общество. Ще спомена и атентатите в Мали, в Размирния север, Знаете, че много ни притеснява и Либия, Серта, действията на ИДИЛ. Сега много ме притесняват операциите в Мусул и Рака. Какво ще означава евентуалното надделяване над ИДИЛ? Къде ще се преместят те, ако ги победим? Къде ще отидат джихадистите и къде ще продължат терористичната си дейност? Европейския съюз има стратегия за Сахел от 2011 година. Тя отчита е, връзката между сигурността и развитието. Необходимостта да се търси последователност в действията в тази област. Освен това, се работи с Буркина Фасо и тъй наречените Г5 от Сахел като регионална организация за да обсъдим европейската политика, сме поканили посланик Ахил Лусада, той е специалният пратеник на ЕС за Сахел. Поканили сме и господин Пол Мели, който е сътрудник в Чатъм Хаус и по-конкретно тяхната африканска програма. Това е Чатъм Хаус в Лондон, мой избирателен район. Той работи по въпросите на развитието, които се отразяват на стабилността. Много ни е приятно да чуем и мненията на колегите, разбира се, те също трябва да споделят, кое според тях е най-голямото предизвикателство, особено в Мали и Нигер. Но сега искам да представя и колегата Богдан Вента. Той е заместник-председател на Комисията по развитие. Линда Маковей нямаше как да дойде днес, затова му давам думата. Uh, Благодаря, господин председател. От името на Комисията по развитие и нашия председател бих искал да кажа добре дошли на нашите уважаеми гости, посланик Лусада и господин Пол Мели. Стабилността и развитието на Сахел са в интерес на Европейския съюз. Не е необходимо да обяснявам че тероризма и въоръжените бунтовници засягат Мали, Нигер. Това са много сериозни заплахи за континента. Ние обаче трябва да мислим и за дългосрочните проблеми, които могат да проистекат от сегашната нестабилност. Економическото и социално развитие водят до мир. Мира води до развитие, но страните в региона Сахел са едни от най-бедните и уязвимите в целия свят. В този регион живеят над 40 милиона, те живеят в продоволствена несигурност, 6 милиона разчитат на спешна хранителна помощ. 2005 година освен това, до 2012 година имаше четири последователни кризи на изхранването. Предизвикателствата са най-различни. Този регион е уязвим от гледна точка на измененията на климата. Самите модели на климата са много нестабилни. Има наводнения, следвани от суши, Хората се изхранват от земеделие в голяма степен и времето влияе на техния поминък. На второ място населението нараства с по 3%. До 2015 година 10 страни в Сахел от Еритрея до Судан може би ще имат над 330 милиона, докато сега имат 140 милиона. До 2050 година е това, извинете. Освен това, е необходимо да се мисли, че достъпа до ресурси е много неравен. 75% от населението са под 25 годишна възраст. Те са много млади, но те страдат от безработица, липса на образование, бедност – и изолация, не виждат никакви възможности. Опасността е, че радикалните групи се захранват именно на тази почва. Някои от младите решават да емигрират, да търсят късмета си другаде. В повечето случаи в други африкански страни или понякога в Европа. Конфликтите, политическата несигурност в Мали, Либия и Нигер – доведоха до разселване на населението. Сигурен съм, че ние ще чуем много неща за ролята на ЕС в региона, но нека цитирам някои факти. Ние сме едни от най-големите донори на хуманитарна помощ. Над 200 милиона в подкрепа на 1,2 милиона души, които са в храните на несигурност. Освен това, знаем, че в региона има и недохраване на децата. Имаме инициативата и за устойчивост в Сахел. Целта е да се намали хроничното недохранване, така че 2032 година никой да не гладува. Освен това, имаме инициативата срещу нестабилността и първопричините за разселването както и инициативите в името на сигурността. Принципно ние имаме програмите съгласувани по Европейския фонд за развитие. Всичко това са важни усилия, но трябва да отчетем също така, че те не са достатъчни. Не е, че за Сахел няма стратегия, всъщност има твърде много стратегии. Това, което липсва една цялостна стратегия за региона, е, която да работи с всички нива. Местно, национално, регионално, международно. Необходимо е също така тези стратегии да се съгласуват с африкански партньори, като ЕКОВАС и Африканския съюз. Трябва да имаме предвид и ситуацията в Северна Африка – затова трябва да кажа, че през 2017 година трябва да приемем новата стратегия за развитие, свързана с сътрудничеството след споразумението от Котуно с АКТБ. Нека кажа, че нашата комисия е планирала две мисии през февруари 2017 година. Едната е до Сенегал, за да видим каква е миграционната динамика и да сътрудничим в управлението й. Пак през февруари имаме и мисия до Чад, за да проследим връзката между бедността, екологията, несигурността и политическия екстремизъм. Надявам се това изслушване да ни е много полезно. Благодаря. Uh, much, uh, Благодаря, господин Вентов, за тези уводни слова от гледна точка на развитието на региона. Сега давам думата на господин Анхел Лосада, специален представител на Европейския съюз за Сахел. Благодаря, господин председател, господин Вента. За мен е чест и удоволствие да участвам в ваше второ заседание. Веднъж присъствах на, заседа, на заседание на а, под Комитета по сигурност, тъй като в Сахел предимно се използва френски, позволете ми да говоря френски. Сега, с външната политика на Сахел, както правилно бе казано, в Сахел се Сахел е образован от 12 страни, които се намират на по-малко от 3 часа полет от Европа. Тоест, сигурността на тези страни е ключов елемент и за нашата сигурност и това е нещо, което не бива да забравяме. Това са страни, които са на практика на близо до нашата граница. Някои дори ги наричат гранични на Европа страни. Предвид кризата в Либия, предвид липсата на правителство, границата като че ли се премести малко по-на юг, близо до Сахел и тези граници трябва да бъдат защитени. Когато говорим за сигурността на региона, говорим за нашата собствена сигурност. Но какво имаме предвид, когато наричаме този регион, регион Сахел? Първо, нека да дадеме да, дефиниция на Сахел, защото е, съдържанието на дефиницията е, диктува а, ограничаването на региона. Второ, каква е нашата стратегия, какъв е нашия регионален план за развитието на този регион и трето, как, какво може да бъде бъдещето на тази стратегия, като стъпим на две на два основни компонента. Първо, мирният процес в Мали и второ, регионалното сътрудничество в рамките на Г5 и между Европейският съюз и целия регион. Това са трите теми, на които ще се спра днес. Първо. Какво представлява Сахел? Кризата в Сахел е регионална криза. Това е несъмнено. можем да имаме три виждани или три е, визии за Сахел. Първо, от географска гледна точка. Става дума за регион от 5700 км. Сахел означава е, граница или гран... или е, бряг. прекосяваща 12 страни, които споделят еднакви характеристики от гледна точка на сигурността, е, климата и от миграционна и, географска, и е, гледна точка и от гледна точка на сигурността. по понятие институт, институт, от институционна гледна точка. Става дума за пет страни, които са обединени в Г5, разположени по брега на река Нигер. Три страни по брега на реката, плюс Чад и Мавритания, които са решили да се обединят в организацията Г5 по силата на решение взето от ръководителите на петте страни с цел сътрудничество в областта на сигурността и развитието. Петте страни са се обединили в нещо като съюз на 19 декември 2014 година. Постоянният секретарят на организацията се намира в Нуакшот, Мавритания и председателството е ротационно. Трябва да стъпиме на това понятие за да разберем по-нататъчното развитие на региона. Трети компонент или елемент на Сахел. На основата на асоциирането на петте страни в Г5 разглеждаме кризите, които се развиват в околните страни. В Либия, Нигерия, с Боко Харам, както и други страни. които биха могли да, да бъдат а, наречени страни от Сахел. Сенегал, Северни, Северна Нигерия – но основното звено е Г5. Включването на Сенегал, Алжир или Северн, Северн Нигер към Г5 ще, ще промени параметрите, които са в основата на, на съюза на Г5. Какво е по-важно за нас? вторият е, компонент, към който ще бъде насочено действието на Европейския съюз. И трето, включването на Нигерия, Алжир и е, големите регионални организации, като Африканския съюз и ЕКОЛАС в цялостната политика за подпомагане на региона. Така че Сахел същевременно се е, е едно един регион, включващ и страните от Северна Африка, Магреба и другите страни, които споменах, от гледна точка на миграционните потоци, които пряко засягат Европа. Второ, стратегията за Сахел, стратегията на Европейският съюз и регионалния план за действие. Стратегията за Сахел е следната. Европейският съюз бе първата първата организация, която е създала стратегия специално за региона Сахел. Съществуват всъщност няколко стратегии за Сахел и за мен това не, не съдържа отрицателни елементи, а по-скоро като получителна съвкупност от различни дейности, които трябва обаче да бъдат е, координирани. Стратегията почива на две основи. От една страна сигурност и от друга страна развитието. Няма сигурност без развитие и развитие без сигурност. Всичко това обаче трябва тясно да се свързва и да протича от ценностите, които изповядва Европейският съюз, човешките права, свободата и демокрацията. Тези, две, тези два основни стълба са тясно свързани и, сме... и днес е невъзможно да се постигне развитие в региона без да има гарантирана сигурност. Както казах, това са двата основни стълба на стратегията на Европейският съюз, който работи по четири е, отделни компонента от 2011 година на сам първият компонент. Е, това е доброто управление, развитието и управлението на конфликтите. От 2011 година бяхме свидетели в началото на кризата в Мали. Европейският съюз се се участие в процеса на преговорите, подписването на споразумение и в проследяване изпълнението различните клаузи на а, споразумението. Така че, както казах, първото е управление, разрешаване на конфликти осигуряване на сигурност. Европейският съюз е и основният донор за региона. 530 милиона евро ще бъдат насочени към региона до 2020 година по, по линията на основният план за действие и регионалните планове за действие. Второ, от поли, политическия компонент политическа подкрепа за Г5. Самият аз съм посетил повече от 17 пъти различните страни, за да постигнем някаква обща визия върху стратегическият план. Европейският съюз, както казах, е, първият, е основният донор и това е един от основните компоненти. Необходимо е да се развие и запази регионалният компонент във всичките тези стратегически виждания. Трето, правовата държава и сигурността. Както казах, сигурността е в основата на приятът от Европейския съюз стратегия. Европейският съюз участва в мисиите в Мали и Нигер, като осигурява подкрепа за полицейските и военните сили на страните. Необходимо е също така да подчертаем да подчертаеме, че мисиите на Европейския съюз участват в действията за реконструкция на петте страни и след следващият компонент борбата срещу насилието и екстремизма. Стратегията позволи на Европейския съюз да участва активно в процеса от Алжир за постигане на мир в Мали и да подпомагаме всячески тези страни. С тази стратегия обаче беше недостатъчна и през април 2015 година бе прият регионален план за действие, който включва четири приоритета. От една страна основните насоки за действия с допълнителни компоненти, проистичащи от последиците на миграционните процеси. Спомням се министъра на вътрешните работи Базум на Нигер, който а, казваше, че Сахара е, е била щит, защитен щит за тези страни до конфликта в Либия, до момента в който е избухнал конфликта в Либия. Така че Както казах, имаме четири приоритета. Борбата срещу радикализма. Изработихме въпросник, който бе разпратен по на всички делегации на Европейският съюз в заинтересованите страни с, с цел да получиме тяхната преценка за положението в страната и предложения за борба с радикализма. На първо място е един, един много чувствителен и сложен проблем, предполагам и за вас. Става дума за светската държава, светското образование. Това означава не намеса на държавата в образованието, в религиозната сфера, но тази, това неучастие на държавата се създава една празн, празнина, която много бързо се попълва от участието на е, ислямски е, групировки. Страните от е, г в е, момента правят един инвентар на различните е, движения, е, особено на а, е, проповедническите движения в а, джамиите. Второ. Младите и младеща, това е един основен е, въпрос, както правилно каза господин Вента. Този проблем е тясно свързан с демографският ръст в региона. Ние сме свидетели на подобен значим ръст, който може в последствие да се превърне в бомба с е, закъснител. Президента на Нигер неодавна сподели с мене, че е, населението на страната се отвоява на всеки 18 години. Били са взети мерки за ограничаване на ръждемостта, но се оказва, че тези мерки не дават необходимите резултати предвид традициите, религията и така нататък. още един проблем. На последното заседание на върховният представител Могерини и представителите на ГЕП. 5 бе организирано допълнително заседание, обединяващо представители на младежки движения от страните с цел създаване на мрежа, която да обединява младите и да улеснява тяхния достъп до трудовият пазар и да обединява като цяло младите хора от тези страни. Създадена бе и платформа, наречена платформа на младите Г5, която, чието, чиято дейност ние подкрепяме и подкреп, подкрепяме и следим. Трети приоритет проблема на, свързан с миграцията. Миграция и мобилност тези проблеми намират своето отражение в регионалните планове за действие. След споразуменията от Лавалет, Европейският съюз трябва да поеме своята отговорност бе създаден попечителски фонд за Африка, като част от средствата са пряко насочени към страните от Сахел и Целта на този фонд е да се инвестира в действия, чието пряки последици е миграцията и имиграцията. Става дума за е, заетост е, на младите, е, проблеми с достъп до вода и така нататък. Европейският е, съюз чрез своята а, мисия ЮКАП действа в един град, който се превърна в символ. Става дума за град Агадес. И четвърти приоритет управление и защита на границите. Това е с няколко думи добавената стойност, която генерира групата г 5 защото ако тези страни не управляват съвместно своите граници, няма да можем да се пребориме с явления като трафик, радикализъм и неуправляеми потоци мигранти. Чрез своят регионален план, Европейският съюз се занимава и с решаването на този проблем. Сега с какви инструменти разполагаме? От една страна финансови инструменти, от друга страна институционни инструменти. Финансовите инструменти става дума за финансиране на различни дейности в Сахел, като а, някои а, известни суми са насочени пряко към дадените страни по искане на а, ръководителите на тези страни, които като например програмата 3N – в Нигерия. Става дума за програма наречена Нигерийците хранат нигерийци. 30% обаче от средствата по тази програма трябваше да бъдат пренасочени към сигурността и борбата с Боко Харам и това се отрази пряко на а, развитието и изпълнението на програмите. Какви са институционните инструменти, с които разполагаме? Нашите мисии, ЮКАП Нигерия, ЮКАП Мали, които имат за цел да предоставят е, съвети и да обучават силите на реда на тези страни с цел осигуряване сигурността в е, съответните страни защото без осигуряване на сигурността не можем да постигнем развитие. Също така, службата за външна дейност и моята служба и моите сътрудници осигуряваме също така връзка с със страните, обикаляме страните от Сахел, като същевременно предоставяме информация на държавите членки относно това, че сигурността на Сахел представлява сигурност и за Европа. Сега, има ли развитие на нещата от 2013 година насам? Развитията положителни ли са или не? мирния процес в Мали, е едно такова положително развитие и също така случващото се в световен план, мирния процес в Мали. Вие трябва да ми кажете дали сме постигнали напредък. Няма никакво съмнение, че не работихме толкова бързо, колкото се надявахме да го направим. В това няма съмнение. Ние сме изправени пред една сложна организация. Правителството обяснява, че няма как да се напредне, ако няма гаранции за сигурността, че туерезите не правят достатъчно. От страна на туерезите се казва същото. Но въпреки многото критики срещу мирния процес и които са участи правилни, ние мисля, че постигнахме напредък в две отношения. Първо, вече никой не говори за липсата на цялост на територията на Мали, докато в миналото това беше възможно с изявлението за независимост на Залак. На второ място, всички тези движения, които не се разбираха преди и бяха непрекъснато във връжда, сега могат да седнат на една и съща маса. Е, например, както в Комисията за проследяване на мирния процес. Там Европейския съюз също е член. Всъщност нашата роля е съвсем пряка. Мисля, че въпреки проблемите, ние можем да продължим да работим в тази насока. По-нататък мога да дам и повече подробности по мирния процес, ако има въпроси. Освен това, нашите дейности се ръководят пряко и от ООН. Но ние всъщност разполагаме с мандат, имам предвид аз и моя екип, възложен именно от ООН да работим в Мали и да развиваме сигурността. Точно това и правим с нашата мисия на място. Това по мирния процес. На второ място мисля, че има несъмнен напредък в регионализацията. Тук ние сме вече на нов етап. Имам предвид отношенията между Европейския съюз и Г5, защото вече преминаваме на оперативен етап. И виждаме, че всички работим за една и съща цел – Нашата цел беше да окажем подкрепа, като се изработи пътна карта и се осъществи по-добра координация. На първо място, както казах, са структурирани по-добре отношенията между Г5 и Европейския съюз. Върховният представител Могерини присъства на срещата на върха на Г5 в Джамена миналия ноември. Също така Фредерика Могерини се среща с представителите на Г5 в областта външни работи. Аз също разговарям и участвам в срещите, посветени на сигурността, младеща и всички останали въпроси, организирани от Г5. Мината седмица, например, имахме среща за сигурността, организирана в Берлин. Водим много добре структуриран и вече установен диалог, но тук ни трябва пътна карта и ние ще я одобрим. Тази пътна карта би трябвало да помогне да се направи равносметката – да се види какво е постигнато, какво се прави от сектора сигурност в Г5. Европейския съюз участва пряко с експерти. Имаме колегиума по сигурност на Г5, там също участваме. Вече споменах срещата на върха в Джамена участваме много активно във всички тези дейности. Благодарение на доверителни фондове успяхме да одобрим и три много важни за сигурността проекта. Съжалявам, че се повтарям, но този вакуум на власт и на държавност захранва единствено тероризма. Няма ли държавност, не попълним ли тази празнина, ще има и тероризъм. Ние трябва да я попълним на всяка цена. За това имаме програми като Персек, те се изпълняват в множество страни, благодарение на доверителните фондове и те са важни за сигурността на Мали. Имаме и е, проекта Гарси. В него се включват представители на полицейските сили на Франция, Испания, Португалия. Идеята е да се помогне на целия регион. Както казах, разчита се на доверителни фондове. Ние работим най-вече по въпросите на сигурността, заедно с Г5. Пътната карта, която би трябвало да се изпълни, ще помогне и на координацията. Има 16, ако не и 17 вече стратегии за Сахел. Това не е лошо, но те са твърде много на брой. На 29 ноември предстои среща на Министерската платформа за Сахел. Тя ще се проведе в Джамена, ще участва и Африканския съюз и ЕКОВАС. Би трябвало там да бъдем много ясни. На първо място да вземем Африканския съюз. Като че ли нямаше достатъчно реалистично разбиране между Г5 и Африканския съюз, но това вече се променя. Откакто Джепек е начало на офиса на ОНЕ в чат. Необходимо е да се работи с ОНЕ, аз мога да се впусна и в по-големи подробности. Необходимо е да се работи и с други участващи в региона, като френския баркан. Те наистина помагат да се овладее джихадизма в региона. Това е, господин председател, три основни теми. Надявам се да не съм бил твърде пространен, но Европейския съюз без съмнение е основният донор трябва обаче да сме по-видими. Ние работим в името на тази видимост, най-вече с Г5, като водещия принцип е да се разбере, че не ние сме тези, които ще променим нещата, а самите страни от Сахел трябва да работят за своето бъдеще. Госпожа Могерини казва нещо, което аз обичам да повтарям. Ние не работим за Африка, заедно с Африка. Uh, uh, Благодаря ви, посланник Лозада, за много отстойното изложение за различните взаимосвързани аспекти, като радикализация, сигурност, контрол върху границите, за различните мисии по общата политика за сигурност и отбрана. Всичко това, за което говорихте, показва защо ни е необходим и специален представител на Европейския съюз в региона. От вас узнахме и за съществуването на Г5. Тази структура не съществуваше преди няколко години, когато писах доклада си за този регион. Някои от тези държави буквално са разположени в пустинята, така че и по отношение на контрола върху границите трябва да започнете от кота 0. Следващият ни оратор е господин Мели, научен сътрудник към програмата за Африка на Четъм Хаус в Лондон. Добър ден! Четъм Хаус е независим институт в областта на външната политика. Така че виждането, което ще ви изложа, е моето лично виждане и виждането на Четън Хаус. То не е необходимо да съответства на позицията на британското правителство. Регионът на Сахел е предизвикателство за външната политика на Европейския съюз. В изложението си ще допълня казаното от специалния представител на съюза Анхел Лусада. Ще се опитам да ви запозная с това какво представлява региона, пред какви предизвикателства е изправен и как функционира като регион. Ще ви запозная и с някои детайли от практическо естество, свързани с обстановката в региона. Нека първо се спра върху нещо изначално, за което говори господин Олосада. Развитието, стабилността и сигурността на Сахел трябва да са сред основните приоритети, както за региона, така и за Европейския съюз. Сахел е съседен на Европейския съюз регион, който не е далеч от Европейския съюз. Това е един от най-бедните региони в света. изправен пред предизвикателства, свързани не само с развитието, но и с климатичните промени, бързото нарастване на броя на населението и джихадистския тероризъм. Проблемите в региона имат преки последици за Европейския съюз. В региона има, например, остър недостиг на реални економически възможности за нарастващото като брой население което е повод за незаконна миграция към Европейския съюз. Когато съм бил по неофициален повод в региона, нерядко са ме питали как да се здобия с виза за Европейския съюз. Постоянно ми се задава този въпрос. Обикновенно моят отговор е никак не е лесно да се здобиете с такава виза. По-добре работете за развитието на региона. Но ако погледнете в какво економическо положение се намира региона, как живеят хората там, то ще разберете защо те обръщат поглед отвъд границите на региона. Това са последиците по отношение на незаконната миграция, поради което и Сахел през изминалите години се радва на особено внимание от страна на медиите. Има и други по-сериозни последици, като разрастването на ислямистките групи и наркотрафика. Това прави уязвими не само държавите от региона и държавите от Магреба, а и заплаха за целия западноафрикански регион. В западноафриканския регион Европейският съюз е направил огромни инвестиции на политическо ниво и в областта на развитието през изминалите десетилетия. От средата на 90-те години този регион се радва на постоянен, стабилен економически растеж. Подобряват се и резултатите му по економическите показатели. Постига се и значителен напредък в региона на ниво ЕКОВАС, економическата общност на западноафриканските страни. Има само една държава в региона, която не е в никакъв случай демократична. Има и още една-две страни, където демократичната система не заслужава особено доверие. Във всички останали държави гражданите имат възможност да оказват въздействие върху политиката, чрез сдружения, в които участват по време на избори и по други линии. Кризата в Сахелския регион обаче оказва пряко влияние върху положението и в Западна Африка. Страните от двата региона са дълбоко взаимосвързани по линията на социални, етнически и економически връзки. Населението на северна Нигерия и на южен и централен Нигер са всъщност представители на една и съща общност. Същото въжи и за много други части от региона. Когато сте в Северна Нигерия или в Ниами, то ще видите, че там се говори по-скоро местният език, а не френски. Тоест хората имат усещането за това, че споделят едно общо пространство – за съжаление обаче етническите и културните граници не отговарят на границите, прокарани по време на колониализма. Разговарях наскоро с един колега на един малък местен пазар в югозападен Нигер. Това бе денят, в който там се търгуваше добитък. Всяка седмица група търговци стигат до Южен Нигер, купуват 30-40 животни, връщат се до родното си място, познават ги, на, продават ги на местния си пазар и се завръщат. Осъществява се много активен стъко, стокообмен. Освен това, има и обмен на работна ръка има движение на работна ръка към економически по-проспериращите региони. Миграцията е явление типично за Африка. Хората от региона на Сахел се придвижват към големите градове, към плантациите по брега на слоновата кост, например. Има добре установени активни търговски отношения между отделните региони можем да подпомогнем поради това Сахел, ако имаме жизнеспособна стратегия и за целия регион на Западна Африка. Един поглед към картата показва тази реалност в географски план. Виждаме, че Сахел е един огромен регион, простиращ се на хиляди километри от запад на изток. Ако погледнем от север към юг, то ще видим, че между Мавритания и Сенегал, между Мали и Гвинея, и между Кот Дивуар и Буркина Фазо и Гана, между Нигер и Нигерия има постоянни трайни връзки. Тези връзки функционират много добре, те допринасят за изграждането на инфраструктура, и за стокообмена. Страните на Сахел, освен това, ползват една и съща валута. Сахелския франк, той се използва и в по-голямата част на франкофонска Западна Африка. С други думи, има и възможности за единна валутна общност. Това значително допринася за стабилността. Дори когато има кризи, общата валута е в основата на макроекономическата стабилност. В Дакар има централна банка, от чието услуги се ползват Мали, Нигер и Буркина Фасо. Има и регионални структури, които отиват отвъд границите на региона отвъд тяхното по-тясно определение. Говорихме за структури като G5. Съществува и още една структура CLSS. Това е орган, координиращ стру... стратегиите за развитие на селските райони. Една от целите му е да се бори срещу опустиняването и сушите. Защо регионът на Сахел е толкова уязвим? Ако гледаме на нещата от чисто економическа гледна точка, то можем да кажем, че причината е, че той е в южната част на пустинята. Една друга причина е и цикълът на производство. Сезонът на валежите е от края на юни, началото на юли до края на август, началото на септември. През този сезон трябва да се произведат основните култури, особено важни за поминъка на хората. Хората консумират най-вече зърнени храни, зеленчуци, пилешко месо и риба по-скоро консумират месо и риба само веднъж седмично. Хранят се предимно с зърнени култури. По време на дъждовния сезон се отглеждат и културите, които са основен източник на приходи, като памука. През този период виреят и основните култури, с които се храни добитъкът. През останалата част от годината хората разчитат по-скоро на местно производство. Зеленчуци, които се произвеждат по селата, най-вече от жените. Тук има три основни култури, от които се реализират приходи. Тъй като дъждовният сезон е кратък, това прави региона на Сахел особено уязвим. Не само защото на всеки 2-3 години има суши. на всеки 2-3 години просто няма дъждовен сезон. Регионът е уязвим и поради други фактори, не само климатичните промени, но и кризата свързана с сигурността. Кризата в Мали оказа изключително неблагоприятно въздействие върху региона. Доведе до големи потоци бежанци, тъй като наруши цикъла на сълскостопанско производство през 2012 година. Наруши се сълскостопанското производство по време на основния, на дъждовния сезон. Поради нападенията на джихадистките групи нямаше възможности за предоставяне на основни обществени услуги. Това доведе до разселвания, до беженски потоци, до недостиг на храни. Регионът обаче има и своите силни страни, които не бива да подценяваме. Трябва да го подпомогнем най-вече в областта на развитието на селските райони. От 70-те, 80-те години насам, когато имаше изключително неблагоприятни периоди на засушаване – Растежът в региона на Сахел е по-голям от когато и да било през последните мащабни кризи. Разговарях с хора в Буркина Фазо, които ми казаха, че по време на по-тежките кризи във връзка с засушаването по пътищата, покрай пътищата, е имало купища от трупове на животни, на умрял добитък. Сега мисля, че отправната ни точка е по-силна. От кризите през 70-80-те години насам в страната е установена изключително мащабна система за мониторинг върху продоволствената сигурност, както и за мерки за здравето на животните. В един малък провинциален град на края на Сахара работят специалисти, статистици в областта на селското стопанство. Това не са експерти от Световната банка или други световни организации, а местни експерти, обучени от правителството. Те следят за броя на добитъка, следят за нивото на водните ресурси и за състоянието на основните култури. На всеки две седмици се провеждат срещи на местно ниво, а на всеки четири седмици срещи на ниво региони. Всяка година пък се провеждат срещи на централно равнище. Всичко това са инструменти за избягването на бедствено положение. През 70-те, 80-те години се стигна до положение, което не бива да се повтаря. И за да не се повтаря то, сега се залага на основния инструмент, на информацията. Този инструмент допринася за устойчивостта на местните общности, за тяхното развитие. Сега в века на новите технологии, на смартфоните, на лаптопите и компютрите има огромни възможности за достъп до информация, управлявайки, анализирайки тази информация, регионът придобива по-голяма сила, тъй като може да установи къде има вероятност от възникване на кризи. За то, целият този процес, разбира се, трябва да продължи да бъде подпомаган, но той е реална възможност за промени. Преди около една година директорът на една структура на регионално ниво получи телефонно обаждане от човек, който беше много далеч в другата част на региона. Той искаше да знае как да използва електронните комуникации, за да предава информация на централния регистър. Виждате, че технологиите вече се използват и в селските райони. Всички тези промени, развитието са съпроводени от огромни предизвикателства от социално естество, например от демографско. Темпът на нарастване броя на населението е сред най-високите в света. 2,9% годишно в Буркина Фасо, 4% годишно в Нигер и така нататък. Населението на някои държави може да се удвои в рамките на по-малко от 20 години. Става дума за селските райони. В градовете то може да се разрасне дори още повече. Това е огромно предизвикателство от гледна точка на различни ресурси, като поземлени ресурси или водни ресурси. Той е огромно предизвикателство за поминъка на населението. От друга страна се повишават резултатите по социалните показатели, повишава се продължителността на живота, подобрява се и положението в средните училища. Преди 15-16 години, когато бяха разработени целите за развитие за хилядолетието, в някои от страните на региона те звучаха като научна фантастика, но междувременно е постигнат напредък. Сега над 35% от жените и момичетата в Мали са грамотни. 22% от жените и момичетата в Буркина Фасо ходят на училище. В Нигер 69% от момичетата и 58% от момчетата посещават училище. Бе подобрена и инфраструктурата, например в областта на далекосъобщенията. съобщенията пътните връзки, както и ЖП, връзките се модернизират и възстановяват. Например, връзките между Сенегал и Мали. Има и проект за свързване на Нигер с Бенин и Буркина Фасо с ЖП линия. Сахел пък се възползва от близостта си до западноафриканския регион, един от най-устойчивите региони в развиващия се свят. Търговската интеграция пък в рамките на ЕКОВАС, например чрез приемането на обща износна тарифа, може да допринесе за този процес. Опростени са също така и процедурите по границите. При все това регионът продължава да е изправен пред огромни предизвикателства в областта на развитието. В Нигер само 29% от ражданията се обслужват от квалифицирани специалисти. В Мали пък само 11% от жените на възраст между 15 и 49 години използват съвременните методи за контрацепция. В чат този процент е само 3% в друга държава пък на всеки хиляда раждания умират 602 жени. В друга страна през 2013 година имаше 31,5% на хронично недохранване. В Мали 53% от населението на селските райони живее в бедност, съгласно дефиницията на Световната банка. Сахелският социален и економически модел е изложен на огромен нарастващ натиск. Има много закостенели социални структури. Не достигат ресурсите едновременно с това има необходимост от приспособяване към промените в климата. Преди години нямаше все още климатични промени. Положението в обществата на тези страни бе много по-различно. Сега те са изправени пред нарастващо насилие има също така и местни конфликти, като конфликта с туарезите в Мали. Тези конфликти не са нищо ново. В северно Мали много отдавна вече има конфликти и напрежение. Проблем също така са били винаги контрабандата и незаконното преминаване на границите. Обществата са силно иерархични Понякога има, освен това, проблеми във връзка с конфликти за поземлените ресурси. И това не е нищо ново. Но тези предизвикателства в момента са по-сериозни от когато и да било. Джихадисткият тероризъм се отличава от традиционното бунтовничество в региона джихадистските терористи не се поддават на преговори. Наркотрафикът и трафикът на хора има много по-дестабилизиращ ефект в сравнение с традиционната контрабанда на цигари, храна, алкохол и други. Има също така и боричкане за контрола върху трафика, което води до нестабилност. И една от причините, поради които толкова дълго трая процеса по прилагане на мирното споразумение от Мали от миналата година. Прилагането му се свежда не само до политическия въпрос, става дума и за намесени интереси. След свалянето на режима на Кадафи в Либия, в Сахара започнаха да се разпространяват в огромен обем съвременни оръжия, Едно от предложенията, предположенията за нарастването на насилието в последно време, за нарастването на броя на терористичните нападения, най-вече срещу силите за сигурност, е, че започват да се предприемат все по-строги мерки за сигурност, за намаляване на потока на оръжия от Южна Либия. Поради това джихадистите и трафикантите на оръжие се освобождават от оръжията си. Наскоро имаше нападение срещу беженски лагер в западен Нигер. Въоръжен мъж пресече границата от Мали. При това нападение бяха убити 22 служители на силите за сигурност. Беженците не пострадаха, не бяха откраднати и запасите на лагера. Но бяха убити всички охраняващи го войници, бяха им отнети оръжията, трафикът на наркотици и вземането на хора за заложници подсилиха позицията на джихадистите. Това значително допринася за несигурността, ограничава капацитета на държавите в Сахел да спечелят младите хора за това да се изкарват хляба по по-традиционен начин? Как можете да убедите някого, че може да работи като пастир, например, при положение, че той може да се присъедини към една джихадистка група, да пропътува няколко пъти от Нигер до Египет и след това да запази автомобила, с който се е придвижвал на стойност 15 000 долара. Това е равностойно на доходите на среден жител на, средностатистически жител на страната за 15 години. На хартия страните от региона имат конституционен ред, но положението там е изключително нестабилно. Нигер, например, има проблем с ресурсите. Трябваше да се възползва от финансирането за местната програма за продоволствена сигурност и устойчивост, за да финансира въоръжените си сили. Защо? Защото въоръжените сили на Нигер участваха в съвместни действия за борба срещу Боко Харам в северо-запад, източна Нигерия. Освен това, джихадисти, установили се в Мали, се насочват към западен Нигер, където нападат беженски лагери. Нигерската армия се бори и срещу тях, разполага свои войници също така и на север, за да се бори срещу трафика на оръжие. Възниква и въпросът за това какво да се прави с беженските потоци от Агадес. Нигерската армия, поне това твърдят някой, подпомага контрабандистите на хора. Аз разговарях с хуманитарен работник в Агадес. Той ми каза, че контрабандистите на хора наистина са безмилостни. Ако не разполагаше свои войници нигерската армия, то трафикантите просто биха изоставили хората в пустинята. Изключително сложно е положението в Мали. В централната част на страната, в региона Мопти, който е гъсто населен, селски регион, продължава насилието. Намесват се джихадистки групировки, но има проблеми също така и с местни конфликти за поземлените ресурси. Тук, за съжаление, не сработват традиционните процеси за уреждане на спорове. Това поставя сигурността на Мали на карта, също както я поставя на карта и положението в северната част на страната. Не знам дали опасността в този регион е по-голяма, но положението тук има своето отражение, тъй като Става дума за много важен селскостопански регион. Страните от Сахел имат функциониращи услуги, разполагат с длъжностни лица, но все повече хора, дори бедни хора, използват частни образователни институции. Вчера ми се обади един приятел от Мали, който работи като сервитьор в ресторант. Току-що си е продал мотоциклета, за да плати таксите за частен, частно училище за сина си. Направил го е, тъй като не се доверява на държавната система в кои области Европейският съюз може да помогне най-ефикасно. Нямам било то по технически въпроси, по въпросите свързани с сигурността или климатичните промени. Европейският съюз трябва да допринесе за изграждането на капацитета на сахелските държави за предоставяне на функциониращи обществени услуги за изграждането на държавни структури на централно, регионално и местно равнище. Ако няма такива структури, ще има несигурност, ще има и по-голяма уязвимост. Страните от Сахелския регион са сред най-бедните в света. Те гледат на Европа като на партньор, който може да изиграе много важна роля. Член 96 от споразумението от Котоню, уреждащ управлението, се разглежда като нещо легитимно, нещо, което е сработило. Това е най-видно в Буркина Фасо, в Мали и Нигер. Във всички тези страни през изминалите пет години имаше кризи, които или блокираха демокрацията, или я поставяха на карта. Във всички тези страни управлението бе много полезен инструмент, както от политическа гледна точка, така и от гледна точка на развитието. И накрая, нека наблегна отново върху значимостта на регионалните инициативи. Европейският съюз също е регионална структура, регионална организация. За това е особено компетентен, за да си сътрудничи с местни структури, като Г5 и ЛСС. Пол. Много ти благодаря, Пол. Много добро изложение. Аз ще започна дебата с три въпроса. Първия е свързан и с моя увод. Ако и Дил бъдат победени в Сирия и Ирак, къде ще отидат джихадистските групи и какво може да се направи за тяхното спиране от гледна точка на граничния контрол. Освен това, ми интересуват измененията на климата. Вие не се спряхте толкова на тях, но какви са дългосрочните последици за региона и за миграцията от него? На трето място ще спомена Китай. До каква степен можем да очакваме добро сътрудничество между Европейския съюз и Китай, особено с евентуалната изолация на САЩ в момента? Ако САЩ реши да се отегли от този регион и накрая, нека попитам нещо за Обединеното кралство и неговата позиция по отношение на стабилизирането на Сахел. Смятате ли, че ние можем да продължим участието си в тези толкова скъпи програми? Не мисля, че можем да се справим но трябва да участваме чрез международни програми. Това бяха моите въпроси като председател. Сега се обръщам към колегите. Колегата Милан Монт. Благодаря, господин председател. Благодаря и на посланника за изложените позиции. Аз първо трябва да се извиня, защото малко късно дойдох. А, виждам, че специалният представител направи едно много подробно изложение. Доста се говори за мирния процес в Мали и изпълнението на съглашението от Алжир. Това, което мен ме интересува е как международната медиация може да помогне. Тя е толкова многобройна. Вижте какво се прави в Алжир, в Обединените нации, Европейския съюз, Г5. Това са най-различни организации. Имаме и Африканския съюз. Всички тези организации са медиатори и те проследяват изпълнението на мирното споразумение. Интересуваме как може да се работи с толкова много действащи лица, тъй да се каже всичките медиатори. Благодаря от социалистите и демократите. Ще групираме изказванията. Благодаря и на двамата оратори. От името на социалистите и демократите искам да взема отношение, що се отнася до доверителните фондове. Вие ги споменахте няколко пъти, казахте, че те са важни за инструментите за сигурност и стабилност. В момента ние обсъждаме заедно с комисията тези инструменти за сигурност – много интензивно. Не знам дали вие знаете за това и какво може да ни кажете. След това, като говорим за доверителния тръст за Африка, каква част според вас е изразходвана за сигурността и каква част за справяне с първопричините за миграцията, като липсата на работни места, стабилност и така нататък. Беше споменат и Китай. и Той наистина инвестира в множество инфраструктурни проекти. Как сравнявате китайската и европейската външна политика? И накрая Говори ли се за целите на хилядолетието, като говорим за климат? Споменават ли се изобщо те? Целите на устойчивото развитие. След това интересуваме дали се мисли за някакъв инвестиционен план, как може да има енергийна сигурност. Благодаря да се надяваме, че САЩ няма да излязат от Парижкото споразумение. И последното изказване е поискано от господин Бухнер от Зелените. Oh, Благодаря. Имам съвсем различен въпрос. Говорим за региона Сахел но в нито един от официалните региони не е включена територията на Западна Сахара. Този район е напълно пренебрегнат. Извършват се ужасяващи нарушения на правата на човека от страна на Марокко, а останалата част от региона просто е забравена, не се обръща внимание. Не можем ли да включим и този регион, въпреки че официално не е включен в Сахелския? Когато съставях своя доклад, включвайки Западна Сахара, този въпрос е 90% от цялото време за обсъждания. Не ми се иска сега да говорим за Западна Сахара и дали трябва да я смятаме част от Сахел. Дали трябва да говорим и за бъдещата независимост, мисля, че това е отделен въпрос. Господин Вента. Благодаря, господин председател. Ще се обърна направо към господин посланика. Вие споменахте вашата работа заедно с госпожа Могерини, но колегата се спра и на съседните страни. Имаме проблем в Южен Судан. Като представител на Комисията по развитие, аз се интересувам от хуманитарната помощ. Знаем, че за половин година в Оганда минаха над 250 хиляди бежанци и, както и комисарят каза, възможно е в края на годината да имаме пак хуманитарна криза, около 1 милион бежанци. Не знам какво знаете вие. Добре е да получим информация, защото тези съседни страни може да не са в Сахел, но оттам също идват хора и Оганда всъщност поема голямата тежест на всички тези семейства и бежанци. На второ място интересуваме Европейския план за външни инвестиции. Става дума за малки и средни предприятия в Африка, които биха могли да решат проблеми, не може би проблема с миграцията, но някои от другите проблеми на тези страни. Не мисля, че имаме все още такава банка за външно инвестиране в Европейския съюз, На кой знае, може и това да се случи. Заповядайте, искате ли вие да започнете посланик Лосада? Е, всъщност въпросите са трудни, но съвсем уместни. Първо, нека кажа, че наистина терористичната заплаха е огромна и програмата в Сирия и Ирак, която се прилага сега, е важна. Защото наистина трябва да се види каква е връзката ние стигаме до Либия и дори до Боко Харам в Нижер. Всъщност, нигерийския Боко Харам е по-скоро вътрешен проблем, макар и до някъде да приличат на идил. Мисля, че това е по-скоро проблем от местно естество. Не ми се вярва да се стигне до същата ост от Сирия, долу до Нигерия, която засяга и Европа. За това има множество причини. Първо казах, че проблема е по-скоро вътрешен. От на второ място имаме тъй наречената стена на тубусите. Това е племето Тубо, което е против Идил. Разбира се, и сред тях има джихадисти, но те се съревновават помежду си и мисля, че няма да дадат достъп, защото ще се стигне до битка между тези два елемента. Аз бях специален пратеник на испанското правителство в Либия и бих казал, че според мен ние трябва да решим най-вече либийския проблем. Докато не намерим решение на проблема Либия, няма да има решение нито за Сахел, нито за нас, като изложени на миграция. Всички лидери в Сахел казват как да говорим за граничен контрол, борба с трафика и така нататък, след като няма с кого да преговаряме от другата страна на границата. Затова и според мен ние няма да намерим решение на проблема преди да решим либийския проблем. Най-малкото, което можем да направим обаче е поне да работим с тези пет страни, за да можем да ограничим до някъде неприятните последици. Китай. Споменахте Китай. Знаете, че Китай присъстват навсякъде в Африка. Вие споменахте нещо интересно, възможната нова политика на Америка. Още не знаем каква ще бъде. но можем да се запитаме какво ще се случи, дали САЩ ще имат същата роля в Африка или Китай ще ги заменят. Мисля, че Китай трудно ще замени Америка, защото в много отношения техните ценности не са нашите ценности. По-скоро се водят от економически и инвестиционни интереси но Китай е много важен партньор и в мирния процес има и постоянни членове на съвета за сигурност. Те участват все по-активно и в мирния процес. Китай е важен участник и ние трябва да работим и с тях. Това няма съмнение. За Обединеното кралство ще дам думата на колегата да отговори. Това е въпрос за него. По въпроса за мирния процес в Мали, искам да поздравя евродепутата за неговия въпрос. Точно това се случва в момента. Проблема на мирния процес беше обяснен от колегата евродепутат – той се свежда и до медиацията. Този процес е много сложен и много различен от останалите, както беше потвърдено и от правителството на Мали, създадената платформа, която обединява движения на туарезите. Някои подкрепят правителството, други не толкова. И на трето място самите туареги, които го подписаха. Реван де Монтон също подписа споразумението заедно с ЕКОВА, с Африканския съюз, Ислямската организация, членовете, които представляват петте страни членки на Г5 и Алжир – който ръководи целия процес. Всъщност, според мен, се случва нещо, което виждаме ежедневно, няма достатъчно единство. Ние в Европейския съюз сме работили много в това отношение. Последното събрание беше заедно с министър-председателя. Ние искахме да зададем ключовия въпрос за вътрешното управление и встъпването в длъжност на местните представители. На 20 ноември предстоят местни избори, но има най-различни настроения. Някои искат такава местна власт, други не я искат. Тук се намесва и медиацията и алжирците, ние се оказваме всъщност заложници на тези най-различни позиции. Европейският съюз има решаваща роля, що се отнася именно до обединяването на медиаторите. Това е важен принцип, който трябва непременно да следваме, така както следваме и другите принципи на този процес. Необходим е много по- глобален фокус. Самото мирно споразумение също има своите слабости, защото не е предвиден план Б. Но нито правителството, нито останалите движения приеха този план за свое творение. Имаме Постоянния комитет за проследяване на мирния процес. Те заседават веднъж месечно. Имаме и четири подкомитета за развитие, за помирение и така нататък. Те също заседават, като се съпредседателстват от Алжир и друга държава. Ние също като Европейски съюз можем да съпредседателстваме. Много е важно да говорим и да се борим за обединението. Имаше и въпрос от Германия за доверителните фондове. Много интересен въпрос. Тези доверителни фондове бяха създадени в началото изключително и само за Сахел и неговото развитие. Това е происхода. Сега испанското правителство с министър Маргайо обеща да подпише споразумението, за да има доверителен фонд. Но междувременно знаем, че имаме тази ужасяваща миграционна криза. Виждаме по телевизията загиналите деца по плажовете. Нещо непоносимо. Затова тези доверителни фондове които бяха обещани преди срещата в Лавалета, се промениха. Европейският съюз трябваше да вземе друго политическо решение. И доверителните фондове бяха използвани за борба с основните причини за миграцията – Следователно, те са насочени не само изключително към Сахел, а към първопричините за миграцията. Следователно имаме две цели – Сахел и борбата с миграцията в Африка, но има и едно трето перо – в Северна Африка, то още не е разработено. Така че Имахме тези фондове първоначално само за регионалния план, който вече ви описах, но след това те трябваше да бъдат използвани и за справяне с миграцията. И до голяма степен са свързани с въпросите на сигурността и заемането на територии. Има миграция, има тероризъм, има трафик. Това винаги се е случвало в региона, но сега е особено ясно. Има огромна несигурност. Тази несигурност от Северен Мали сега се спуска надолу към столицата Мопти на юг. И доверителните фондове трябва да се използват за проекти за сигурност като ще има винаги пряка или косвена връзка с миграцията. Стана дума и за това, че вече има 36 одобрени проекта, също така и 575 милиона одобрени за тях. В края на месец ноември ние ще имаме нов оперативен комитет по фондовете, и се надявам, че ще се приемат и новите решения, но е много важно това измерение сигурност, както вече описах. Работи се с Г5, постоянния секретариат най-вече. Те зависят от това финансиране. За Китай мисля, че отговорих за изменението на климата. Ще оставя този въпрос на моя скъп колега. На трето място, Западна Сахара, мисля, че председателят отговори много добре, но е много важно да се види връзката между Европа, Магреб и Сахел. Имаме Г5, пете страни от Магреба и Европа. Много е важно това взаимоотношение. Аз ще го проследявам и ще организирам важни срещи на министерско ниво, колкото се може по-често, защото този диалог, който е толкова труден, трябва да бъде структуриран. Много е труден диалога, например, между Алжир и Марокко. Но колкото и да е труден, ние трябва да работим и го правим, като не бива да се говори за Западна Сахара, защото стигнем ли до там, никога няма да излезем. Господин Ланда, попитахте ме нещо за Южен Судан. Това не влиза в моя мандат, но вие споменахте също така за мигрантите, бежанците, но сега ще мине на испански. Но темата за бежанците ми позволява да говоря за нещо, което споменахме вече. Изправени сме пред една огромна хуманитарна криза, около в региона на езерото Чад. Всъщност, знаете, че има натрупване на кризата. Чатската криза, либийската, малийската криза, либийската криза и кризата в чат. Плюс кризата на Боко Харам. И всъщност заради Боко Харам сме изправени пред хуманитарна криза в региона, криза, която ще, с която по, ня, по някакъв начин трябва да се справим. Също, също но има и, и криза, която а, е следствие от заразяване на животните в област в региона, нещо, което засегна милиони хора и ги лиши от а, прехрана. Също, същевременно намесата и присъствието на Боко Харам създава една абсолютна нестабилност и липса на сигурност в а, региона. И от друга страна имаме обединението на пет страни, които искат да играят важна роля в стабилизирането на региона с помощта на Европейския съюз, който предоставя 500 милиона евро, но също времено, както казахме, изправени пред един огромен хуманитарен проблем. А колкото до Судан, той не, това не влиза в а, моя мандат, но в крайна сметка тази криза се свържва с а, кризата в чат, защото знаеме, че в момента чат председателства Африканския съюз плюс председателства инициативите, свързани с, с стратегията за Сахел, участва в международните а, мис, миси и същевременно а, играе роля и в други регионални организации, т.е. чат наистина играе ключова, а, ключ, ключова роля. Както казах, чатците са а, народ а, с воински традиции, но в момента е изправен пред опасността от огромна хуманитарна криза. Мисля, че успях да отговоря повече или по-малко на въпросите ви. Да, благодаря господин посланник. Вие наистина познавате в дълбочина тези проблеми. Пол. И може ли да отговорите на останалите въпроси, по-специално проблемите свързани с промените в климата и с Брекзит. Що се отнася до промените в климата? Това е един допълнително, това е едно допълнително предизвикателство пред страните от Сахел. Както казах, тези страни бяха свикнали да се сблъскват с неблагоприятни климатични условия всеки две или три години с засушаване и те разполагаха с инструменти и начини да се справят с тези проблеми, но сега те са изправени пред допълнителни предизвикателства. Това са страни, които се занимават предимно с животновътство, но животновътството все по-малко и по-малко има условия за все по-малко и по-малко има условия за неговото съществуване поради дезертификацията. Така че е, тези страни са изправени пред е, заплаха от е, конфликти с конфликти с други племена, които са по-установени, които са Водят по уседнал начин на животи. Имаше а, в а, години наред проблеми за за, за засаждане на култури в е, традиционни пазбища. И това са, това са едни местни конфликти, които се повтарят всеки изминала година, но по някак, по някакъв начин се намираше решение на тези местни конфликти, докато а, с има и други проблеми. Има и в момента един дебат, който се води относно а, намаляване количеството вода в а, езерото Чак, Чат, а, натиска, над, под, който, над който, под който са подложени тези региони и населения предвид а, демографския ръстъп Така че за сега все още не съществува регионален план за борбата с климати. Все още няма стратегическо виждане относно бъдещите действия на Сахел и на цяла, цяла Западна Африка предвид промените, настъпващите промени в климата. Още сега нещата са много неясни, още повече, че не знаем каква ще бъде и политиката на Съединените щати спрямо а, тези проблеми. Така че най- уместното би било Европейският съюз да води диалог на, по на експертно равнище с тези страни относно а, проблемите. Сега колкото до Обединеното кралство, то не знам дали ще може да а, приеме една шир, широкомащабна програма за двустранно сътрудничество с страните от Сахел. През последните години големите каритативни организации Save the Children, Oxfam и присъстват много активно в Сахел, но те също нямат стратегически програми, стратегия. Те присъстват в индивидуалното си качество на а, органи... организации за подпомагане на а, населението. Така че, може би ще трябва да има някакво партньорско споразумение между страната и Сахел, която да даде а, една по-официална рамка на сътрудничество. В европейските мисии участват британски войници. Те биха могли да продължат да участват в тези операции след напускането на Обединеното кралство по същия начин, както Норвегия участва в операциите на ЮТЕМ или мисията на Европейския съюз, операцията на Европейския съюз в Централно-Африканската република, в която участват и грузински войски. европейският а, а, съюз е, както казахме, най-големия донор, така че има страни от Сахел, в която няма дипломатически представителства на Обединеното кралство, нито в Буркина Фасо, нито в Мавритания, нито в Нигер, мисля, че дори и в Чат, или поне има много малко дипломатическо представителство. Да, много, много мъничко, но те са част от делегацията на Европейския съюз. Всъщност Обединеното кралство присъства с двама души в тази мисия. Така че трябва да се помисли как да бъде организирано това сътрудничество. Да, Обединеното кралство трябва да потърси начин за своето присъствие, предвид също така, че тези страни са предимно френско говорящи страни и може би ще трябва да се намери някакъв начин за организиране на регионално сътрудничество. Но при всички случаи действията на Европейския съюз, е, подкрепяне на е, мирния процес, е, помощта за силите на реда и така нататък. Това са действия, които трудно биха могли да бъдат възприяти като противоречащи на интересите на Обединеното кралство. Аз е, лично, казва председателя, бих искал моята страна да остане доколкото се може в структурите но разбира се, ще, може, ще има възможност, може би, и за някакво двустранно сътрудничество. Много информация ни бе предоставена от нашите гости. Аз бях докладчик преди три години, както казвам, виждам, че междувременно е постигнат много напредък, но региона продължава да бъде е, твърде уязвен, изправен пред е, огромни предизвикателства, е, било то промените в климата, джихадистма и присъствието на ИДИЛ, Боко Харам. Това са се проблеми, пред които не можем да останем безучастни или да не отчитаме. Благодаря ви за а, вашите а, изказвания. А сега една минута почивка, за да се сменим с господин Кукан, който ще председателства заседанието от тук на. Good afternoon, ladies and gentlemen. Now we shall... Добър ден, дами и господа. Минаваме към точка номер 5 от дневния ред включване на всеобхватното економическо и търговско споразумение между Канада от една страна и Европейския съюз и неговите държави членки от друга страна. Знаете, че това споразумение бе прието от съвета и подписано на 13 октомври, след като в последния момент имаше проблеми и предизвикателство страна на някои държави членки на Европейския съюз. Това е едно много съвременно споразумение от 1578 страници както и стратегическо споразумение за партньорство, което предполага от тук нататък а, раз... по-тясно сътрудничество и свободен обмен с Канада. Необходимо е и съгласието на парламента след интегриране. след, след ратификация от страна на всички държави членки. Афет. В лицето на Чарлз Танок ще ни представи състоянието на нещата. Благодаря. Днес се чувствам като хамелеон. Първо бях председател, сега се изказвам в качеството си на докладчик. Действително, споразумението е много важно. Съвсем наскоро заради това споразумение Европейският съюз едва не изпадна в криза. Ставаше дума за правата на регионалните парламенти. В случая Валонският парламент се възползва от правата си, за да торпедира процес, който течеше вече от 7 години. Надявам се, радвам се, извинете, че успяхме да се справим с този проблем не знам точно какви споразумения са били постигнати между белгийския министр-председател и Валонския парламент. Вероятно, те, когато му дойде времето, ще придобият публичност. Става дума за едно много прогресивно, мащабно економическо споразумение. 1595 страници В моята страна след Брексит някои се надяват, че можем да предоговорим от днес за утре 60 двустранни споразумения за свободна търговия. Това споразумение показва колко труден би бил а, този процес. То съдържа, например, клауза за механизъм за уреждане на инвестициите, на споровете, извинете, между държави и инвеститори няма шанс по ТИТИП за установяването на, то, на такъв механизъм. По ТИТИП, ТИТИП така или иначе ще умре след смяната на властта в САЩ. Не е сигурно и след промяната в САЩ каква, какво ще е бъдещето на Северноамериканското споразумение за свободна търговия. Няма сигурност и по отношение на търговията в световен мащаб. След като Валонският парламент даде съгласието си, сега предстои споразумението да бъде ратифицирано от националните парламенти. То може идната година временно да влезе в сила, дори преди приключването на процеса по ратифициране. Становището ми е доста кратко. В него изразявам съгласието на нашата комисия с предложението на комисията ни по външна търговия. Канада е един от основните партньори на Европейския съюз, особено като се имат предвид демократичността и економическото развитие там ще се активизира търговията между двете страни в редица отрасли. В британската преса прочетох публикации за това, че се предвижда през следващите две години до Брексит стокообменът между Великобритания и Канада да се увеличи с 20% по линията на това споразумение. Много специални са отношенията между моята страна и Канада, като се имат предвид историческите дадености. Затова би било жалко след Брексит да се сложи край на ползите ни по това споразумение. По време на преговорите за Брекси трябва да обсъдим именно този въпрос, а именно как Великобритания да продължи да е част от подобни споразумения. Споразумението като цяло ще е полза за целия Европейски съюз. Министър-председателят на Канада, както и всички участващи в процеса, наистина бяха ужасени от вероятността той да бъде торпедиран в последния момент. Радвам се, че спасихме споразумението. Крайният срок за внасяне на измененията по моето становище е 15 ноември, т.е. утре. Ще видим дали ще бъдат внесени изменения. До момента не съм получил такива. Допускам, че основните политически групи няма да имат кой знае какви възражения. Благодаря от името на групата на НП, господин Милан Мон. Благодаря. Докладчика в сянка от НП е господин Ковачев, но поради проблем с неговия полет, той ме помоли да се изкажа от негово име. Основното е, което ми е предадено от него и неговите сътрудници. Примерно той а, Принципно той одобрява становището на господин Тано, както и препоръката да одобрим сета. Мисля, че това според него е най-модерното споразумение, договорено до сега от Европейския съюз, договаряно години наред. Според господин Ковачев това е балансирано споразумение с осезаеми ползи за европейските дружества, що се отнася до митата. Със сигурност, след като отпаднат всички митнически тарифи, това означава 500 милиарда годишно. Освен това, европейските дружества ще имат и други предимства за инвестиционните си проекти в Канада. Господин Ковачев отбелязва, че освен това СЕТА предвижда динамичен процес за признаване на професионалните квалификации на чуждестранни лица. Той обръща внимание на това, че европейците и участниците в европейски фирми ще могат да работят в Канада и, разбира се, това отношение е реципрочно европейските дружества ще могат да, да предлагат услуги и в канадските провинции, и в местните общности, не само на обществените власти. Ще могат да участват и в комуналните услуги, като водоснабдяване, енергоснабдяване, трафик, обществено движение и така нататък. Също така ще могат и да се намесят в хранително-вкусовата промишленост. Същевременно споразумението защитава европейските интереси, европейските творци, запазват се социалните и екологични стандарти. Накрая, като български гражданин, господин Ковачев казва, че е много доволен от постигането на споразумение за отпадане на визи, визовите изисквания за българи и румънци би трябвало от 1 декември 2017 година това условие да влезе в сила. Това беше становището на господин Ковачев по представения текст и решението за подкрепа на сета. Господин Лопес има думата. Yo tomo la palabra en nombre del grupo, pero mi intención es explicar la posición. Благодаря. Аз а, говоря от името на колегата Панцери, който работи по тази тема, но както казах, аз го вземам и а, замествам и трябва да обясня неговото мнение, тъй като нямаше как да присъства днес. На първо място колегата поздравява господин Танук за положените усилия. Трудно е да се отговаря за подобно досие защото в този случай можеш да кажеш само да или не, няма как да правиш изменения. Господин Панцери също така обяснява, че би трябвало процедурата да се промени и да няма само одобрение в пленарна зала, но така или иначе не е много ясно какво споразумение точно ще подкрепи парламента, е, защото на различни етапи бяха направени различни изявления и съответно различни юридически тълкувания. Е, с други думи, в споразумението има доста неясноти. От друга страна, знаем, че Валонското решение да забави подписването също трябва да се вземе под внимание и в Белгия е важно решението на съда в този случай. Според мнението на господин Панцери би трябвало да има становище и тук да се обърнем заедно към Европейския съд за юридическо тълкуване. Благодаря, господин Бухнер има думата. Да. Благодаря, господин председател. Всички сме за активизиране на стокообмена с Канада. Всички сме и за премахването на митата. Но трябва да се направи и по-точен анализ на това споразумение. Компетенциите на комисията за воденето на преговори за сключването на търговски споразумения, както и компетенциите на Съюза в това отношение са уредени в член 207 от договора за функционирането на Европейския съюз. Той визира най-вече търговски споразумения. С настоящото споразумение обаче се извършва посегателство върху демократичните вътрешно-политическите структури на държавите членки. Нека ви припомня, че законодателството е с ограничен обхват а именно в него се поставя условие за това да няма ненужни бариери пред търговията и инвестициите. Именно от това условие зависи цялото тълкуване. Това условие се тълкува малко по-различно от англосаксонските, англосаксонския свят в сравнение с континентална Европа. Всъщност това тълкуване няма значение. Важното е как се тълкуват международните арбитражни съдилища. Освен това се извършва посегателство и върху законодателството в държавите членки. Международните арбистражни съдилища не отговарят дори на минималните стандарти за работа на съдилищата, разработени от международни организации. Цялото това споразумение не е необходимо като че ли и от гледна точка на търговията. Дружествата Байер и БАСФ, например, с значителни суми са финансирали кандидатурата на настоящия президент на щатите Трамп, който категорично застана на позиция срещу това споразумение. Явно тези дружества нямат нужда от това споразумение. Нямам нищо против активизирането на стокообмена, но съм против посегателства върху структурите в държавите членки. За това и нашата група ще гласува против. Благодаря. Сред нас е заместник генералния директор на ГД Търговия, господин Тричани. Имате думата. Благодаря, господин председател. Радвам се, че съм тук, за да ви дам някои разяснения. Няма да се впускам в подробности. Според мен докладчикът много точно описа споразумението. Няма да се спирам върху въпроса за економическите ползи от него. Нека само кажа, че анализът много често се основава на цялостната економическа значимост на споразумението спрямо размера на отделните економики. Това води до създаването често на погрешна представа с споразумението. Либерализирането на търговските отношения с Канада може и да не изглежда като толкова значима стъпка, ако го съпоставяме с размера на европейските економики, но трябва да го разгледаме в абсолютно изражение. За онези страни, които търгуват с Канада, премахването на бариери пред търговията, като например на тарифите, за тях е възможност да отбелязват растеж и да насърчават заетостта. Временното прилагане така както е предвидено в договора от Лисабон, ще стане реалност едва след като парламентът е дал своето съгласие, въпреки че съветът вече е одобрил временното прилагане. То обаче ще стане факт едва след като парламентът е дал своето съгласие едно разяснение във връзка с тълкуването на декларациите, прикрепени към това споразумение. Безпредседентен е броят на тези тълкователни декларации. Какво стана след разискванията с Волония и други държави членки преди това? Нямаше промени в споразумението, но редица от клаузите за преглед по това споразумение ще се задействат по-рано. Комисията ясно очерта посоката, в която трябва да поеме този преглед. Обедени сме, освен това, че Канада ще приеме тази позиция на комисията. Това показват разискванията ни с канадската страна от изминалите няколко месеца. Комисията ще продължи да работи по с разработването на система за уреждане на спорове между инвеститори и държави в съзвучие с общата си позиция. Тази позиция вече до голяма степен е залегнала в самото споразумение и е договорена с канадското правителство. Регионалното правителство на Валония може да изиска от правителството на Белгия да изиска становището на Европейския съд за съвместимостта на резултата от преговорите с европейските договори. Комисията не би договорила нищо, което не е в съзвучие с европейските договори. Така че знаем какво ще е становището на съда. съдът ще излезе със своето становище за съвместимостта на споразумението с европейските договори. Ако се окаже, че има някаква несъвместимост, то съветът и парламентът ще трябва да поемат последиците. Благодаря. Изказвания от името на колегите. Господин Келам. Благодаря, господин председател. Ще направя някои общи бележки. Първо, нека да благодаря на колегата Танък за добрия текст. Много е важно, според мен, да имаме предвид, че подобни споразумения са логичното изражение на някои изначални интереси на Европейския съюз. Търговското споразумение с Канада ще даде значителен принос за установяването и подсилването на стандарти за прозрачност във връзка с международната търговия през 21 век. Канада е наш стратегически съюзник вече от 20 години насам. Тя е и наш съюзник в международната политика. Надявам се, че споразумението с Канада ще допринесе още веднъж за изместването на фокуса от транстихоокеанските към трансатлантическите отношения. По Предвижда се също така създаването на постоянен арбитражен съд и на механизъм за обжалване. Освен това, по споразумението с Канада ще има и ново споразумение за стратегическо партньорство между Европейския съюз и Канада. Четирите основни политически групи подкрепят това споразумение. Желая успех на колегата Танък и на всички нас. Uh, има ли други желаящи? Не виждам, за това ще дам думата отново на господин Танък. Може би нещо не се е разбрало от казаното от мен или аз не разбирам. Когато колегата социалист се изказа от името на господин Панцери, Имам чувството, че каза, че съжалява, че няма как да се поправи моето становище. Моето становище има как да се поправи. Може би той имаше предвид споразумението. Моето становище подлежи на изменение, но вие няма как да измените договора. Наистина може да кажете само да или не. Ако искате нещо да изменя, мога да го изменя. Благодаря. Срокът за изменения е утре 15 ноември на обяд. Както и докладчикът каза, единственото възможно изменение е отхвърляне. Това е преди да започнем следващата точка от дневния ред, нека погледнем, защото ни трябва кворум. Не виждам да имаме кворум. Отново ще се съберем в залата след 5 минути. Ladies and gentlemen, take your seat. We are going to proceed. Дами и господа, заемете местата си. Продължаваме. Ladies and gentlemen, let's Дами и господа, моля ви да продължим заседанието си. Сега преминаваме към шеста точка от дневния ред. Избор на четвърти заместник-председател. Всъщност това е седма точка. Знаете, че трябва да изберем заместник-председател. Имаме кворум. За кворума се изискват 18 члена на Европейския парламент. Ние имаме даже повече от това, следователно можем да проведем избора. Господин Галер иска думата. Благодаря ви, господин председател. От името на НП искам да предложа госпожа Шуица за заместник председател при възможен избор тя би приела, в момента няма как да се придвижи, защото е на летището в Мюнхен. Благодаря. Тя всъщност отговаря на всички критерии за заемането на този пост. Има ли други номинации? Не виждам, следователно ще попитам кой е за номинацията на госпожа Шуица. Was... Благодаря ви. Отговорът е ясен. Поздравявам госпожа Шуица в нейно отсъствие. Няма как да я поканя тук на трибуната, но ще го направя следващия път. Благодаря ви. И сега ще гласуваме доклада по годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област. Дълго е гласуването, много е сложно, затова ще ви помоля да съдействате. Първо, нека попитаме докладчика, господин Вайден Холцер, иска ли нещо да ни каже. Доста дълго ще гласуваме, за това няма за какво да взимам думата, просто благодаря на всички допринесли. Благодаря ви. Оценяваме изказването ви. Подгответе си картите за гласуване. Нека да започнем. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 207 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Гласуваме изменение 207 електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 208 за, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте край на гласуването. Приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. По изменение 221 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 222 за. Всъщност, поправя се председателя, разделно гласуване, първа част на 222 за, против, въздържали се, отхвърля се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се, 223 за, против, въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 231 за, против,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 въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 266 за, против, въздържали се, приема се. 270 за, против, въздържали се, приема се. 271 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 275 за, против, въздържали се, приема се. 276 за, против, въздържали се, приема се. 277 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 278 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 284 за, против, въздържали се, отхвърля се. 285 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2, 286 за, против, въздържали се, Нека проверим. Гласуваме 286. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 34 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 35 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 36 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 293 за, против, въздържали се, приема се. 294 за, против, въздържали се, отхвърля се. 295 за, против, въздържали се, приема се. 296 за, против, въздържали се, отхвърля се. 297 297 за, против, въздържали се, приема се. 298 за, против, въздържали се, отхвърля се. 299 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 300 за, против, въздържали се, приема се. 301 за, против, въздържали се, приема се. 302 за, против, въздържали се, приема се. 303 за, против, въздържали се, приема се. 304 за, против, въздържали се, отхвърля се. 305 за, против, въздържали се, приема се. 306 за, против, въздържали се, приема се. 307 306 искате да проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 307 за против въздържали се, отхвърля се. 308 за против въздържали се, отхвърля се 309 за, против, въздържали се, отхвърля се 310 за, против, въздържали се, нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 311 за, против, въздържали се, отхвърля се. 312 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим добре изменение 312. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Извинете, но е ясно, че се отхвърля. Затова помислете преди да искате такъв вод. Компромис 37 Извинете, казва председателя, 313 за, против, въздържали се. Да проверим. Електронно гласуваме 313. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 38 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля, но нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 326. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 327. За. Против въздържали се, отхвърля се. 328 за, против, въздържали се, приема се. 329 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 39 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 347 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 40 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 349 за, против, въздържали се, приема се. 350 за, против, въздържали се, отхвърля се. 351 за, против, въздържали се, отхвърля се. 353 за, против, въздържали се, приема се. 355 за, против, въздържали се, отхвърля се. 356 за, против, въздържали се, отхвърля се. 358 за, против, въздържали се, отхвърля се. 361 за, против, въздържали се, отхвърля се. 360 за, против, въздържали се, отхвърля се. 359 за, против, въздържали се, отхвърля се. 362 за, против, въздържали се, отхвърля се. Разделно гласуване по 363, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора. За, против, въздържали се, отхвърля се. Три, шест, четири, пет и шест. Идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. 367 за, против, въздържали се, отхвърля се. 368 за, против, въздържали се. 368 ще трябва да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 369 за, против, въздържали се, приема се. 370 за, против, въздържали се, трябва да проверя. Електронно проверяваме 370. Край на гласуването. Приема се.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 казва председателя 407 за, против, въздържали се, приема се. 408 за, против, въздържали се, приема се. 409 разделно гласуваме по първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека проверим. Компромис 45. Vote, vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 45. За, против, въздържали се. Трябва да проверя. Thank you. The vote, the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 422 за, против, въздържали се, отхвърля се. И аз правя грешки, но и вие не ми помагате, казва председателя. Искате да проверим 422. Добре, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 423 за, против, въздържали се, отхвърля се. 424 за, против, въздържали се, отхвърля се. 425 за, против, въздържали се, приема се. 426 за, против, въздържали се, приема се. 427 за, против, въздържали се, приема се. 429 за, против, въздържали се, приема се. 430 за, против, въздържали се, приема се. 431 за, против, въздържали се, да проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 4-3-2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4-3-3 за, против, въздържали се, да проверим. 433 Край на гласуването. Отхвърля се. And 434 in favor. 434 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 46. За, против, въздържали се, приема се. 440 изменения за, против, въздържали се, приема се. 441 за, против, въздържали се, приема се. 47 компромис за, против, въздържали се, приема се. 48 компромис за против въздържали се. Приема се. 449 изменение. Разделно гласуваме. Гласуваме само първа част за против въздържали се. Да провериме първата част на 449. 49-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Шекувате ли се? 49-ти компромис за, против. Въздържали се. Приема се. Петдесети компромис за против въздържали се. Приема се. 51 компромис за против въздържали се. Приема се. 52 компромис за против въздържали се. Приема се. 463 за против въздържали се. Приема се. 464 за против. 63 за против въздържали се. Приема се. 469 за против въздържали се отхвърля с 470 за против въздържали се приема се 471 за против въздържали се нека да проверим Трува ми се, че е отхвърлено. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, наистина е отхвърлено. 472 за, против, въздържали се, отхвърля се. 473 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 компромис за, против, въздържали се, приема се. 477 за против въздържали се. Струва ми се, че е отхвърлен, но нека да проверим. 477, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 478. Извинявай, Чарлз. Трябваше да ни кажеш в началото на гласуването. Так не е много джентълменско това, което правиш. Sorry, I'm sort of 28, sir. Yes, absolutely. Makes no... Да, крайна смен. просто защото тук наистина ще се промени вота. Добре, Чарлз. Значи, с твоя глас и поради твоето решение е прието. 479 8 478 електронно гласуване моля, гласувайте. Край на гласуването. Как, че, как гласуваш този път, Чарлз? Значи се отхвърля. 55 компромис за, против, въздържали се, приема се.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 493 за против въздържали се. Струва ми се, че е прието, но нека да провериме. 493 Край на гласуването. Приема се. 498 Подхвърля се. 499 за против въздържали се приема се 500 за против въздържали се отхвърля се 501 отхвърля се нека да провериме става дума за изменение 501 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 502 за против. Въздържали се. Според мене и предвид гласувалите е прието. 505 приема се. 507 за, против, въздържали се. 508 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 512 за, против, въздържали се, приема се. 513 за, против, въздържали се, приема се. 513. Край на гласуването. Петстотин за против въздържали се приема. Петстотин за против въздържали се приема се. 60 компромис за против въздържали се приема се. 500 519 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Нека да провериме. Край на гласуването. Приема се. Чарлз, ти против ли гласува? В такъв случай е отхвърлено. 520. His... Аз реших да взема предвид гласа на Чарлз. 520 изменения за, против, въздържали се. Нека да провериме 520. Край на гласуването. Отхвърля се. 521 за, против. Приема се 502 за, против, въздържали се. Приема се 61 компромис за, против, въздържали се, приема се. Моля ви се, дигайте високо ръка. В такъв случай ще проверим по електронен път. Компромис 61, край на гласуването. Приема се. 62 компромис за против въздържали се приема се. 63 компромис за против въздържали се приема се. 548 изменения за против въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Още трима души трябва да гласуват. Край на гласуването. Приема се. 549-то. Приема се. 550. Приема се. 551 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 64-то за, против, въздържали се, приема се. 65-то, 65-ти компромис за, против, въздържали се, приема се. 66-ти компромис за, против, въздържали се, приема се. 567 и 568 е, идентични изменения за против въздържали се отхвърлят се. 67 компромис за против въздържали се приема се. Шестдесет и осми компромис за против въздържали се приема се. 593 до 598. Това са идентични Изместения за против, въздържали се, приемат се. Да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 599 то отхвърля се 600 номер 600 отхвърля се 600 нека да проверим по електронен път гласуваме изменение 600 моля гласувайте край на гласуването Приема се, извинете, казва председателят. 601 за, против, въздържали се, отхвърля се. 602 за, против, въздържали се, отхвърля се. 603 за, против, въздържали се, отхвърля се. 604 за, против, въздържали се, приема се. 605 за, против, въздържали се, отхвърля се. 606 за, против, въздържали се, отхвърля се. 607 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 607. Край на гласуването. It was carried.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 Amendment 609. Отхвърля се. 609 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 610 за против. Въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 612 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 613 отхвърля се. 614 за против. Въздържали се. Приема се. 615 за против. Въздържали се. Отхвърля се 616 за против. Въздържали се. Отвърля се 617 за против. Въздържали се. Приема се 620. Приема се. 69 компромис за против. Въздържали се. Приема се. 623 за против, въздържали се, приема се 624, за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. 624, край на гласуването. Приема се. 70 компромис за, против, въздържали се, приема се. 628 за, против, въздържали се, приема се. 631 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 компромиси за, против, въздържали се, приема се. 637 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. 638 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 638. Край на гласуването. Приема се. 639 за против въздържали се. Приема се. 72 компромис за против въздържали се. Приема се. 7-3 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Става дума за компромис 73. Край на гласуването. Приема се. 656-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 74-ти компромис за против, въздържали се, приема се. Amendment 665. 665. За против, въздържали се. <laughs> Нека да провериме. Vote is... Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 666 за против. Въдържали се. Отхвърля се. Нека да проверим по електронен път 666. Край на гласуването. Отхвърля се. 667 за, против, въздържали се, приема се. 668, две, час, две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. втора част няма да се гласува. 75-ти компромис за против въздържали се. Приема се. 675 за против въздържали се. Приема се. 676 за против въздържали се. Приема се 677 за против въздържали се. Приема се 687 за против въздържали се. Приема се 687 проверяваме по електронен път. Край на гласуването. Приема се. 68 votes. So it's okay. Next is uh, amendment 688 in favor, against abstentions carried. Com compromise 76 in favor. Компромис на 76 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 708 за, против, въздържали се, отхвърля се. 709 за, против, въздържали се, приема се. 710 за, против, въздържали се, приема се, бих казал. 711 за, против, въздържали се, отхвърля се. 714 за, против, въздържали се, приема се. Не. Добре. Електронна проверка по 714. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 715 за, против, въздържали се. Приема се 716 за, против, въздържани се, приема се. 717 за, против, въздържани се, приема се. 718 за, против, въздържали се, отхвърля се. 719 за, против, въздържали се, отхвърля се. 720 за, против, въздържали се, отхвърля се. 721 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 77 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 730 за, против, въздържали се, отхвърля се. 731 за, против, въздържали се, приема се. 732 за, против, въздържали се, приема се. 733 за, против, въздържали се, Приема се 734 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. 734. Uh, Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 735 за, против, въздържали се, отхвърля се. 736 за, против, въздържали се, приема се. 737 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 78. 737. Електронна проверка. 737. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно 78 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 740 за, против, въздържали се, приема се. 741 за, против, въздържали се, приема се. 742. Не, 741. Електронна проверка. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 7-4-2 за. Против. Въздържали се. Същото мнозинство. Отхвърля се. 7-4-3 за. Против. Въздържали се. Приема се. 7-4-4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 7-4-5 за. Против. Въздържали се. Приема се Отхвърля се 746 за, против, въздържали се, приема се 747 за, против, въздържали се. Нека проверим. 747, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Чарлз Танък реши. It's scary, thank you. Seven. Seven. Приема се. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Виждате колко важни може да станете, ако си забравите картата за гласуване. 749 за, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване по 750. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 751 за, против, въздържали се, приема се. 752 за, против, въздържали се, приема се. 753 за, против, въздържали се, отхвърля се. 754 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 79 за, против, въздържали се, приема се. 761 за, против, въздържали се. Нека проверим. 761. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 763 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 762 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 765 за. Против против, въздържали се, отхвърля се. 767 за, против, въздържали се, отхвърля се. 771 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 80 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 777 за, против, въздържали се, отхвърля се. 778 за, против, въздържали се, отхвърля се. 779 за, против, въздържали се, отхвърля се. 780 за, против, въздържали се, отхвърля се. 781 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 781. Искате електронна проверка. Гласуваме електронно по 781. The vote is closed. Край на гласуването. Очаквам да ми се извините. Аз ви се извинявам, когато греша и вие трябва да правите същото. 7-8-2 за. Sorry, I didn't say you're sorry. Okay, let's continue the vote. So, so... Продължаваме. 7-8-2 за, против, въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Sorry. Извинявайте. Три пъти се извинявам. 7-8-3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 784. Искате да проверим по 783 ли? 783. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Thank you. 784 in favor. 784 за, против, въздържали се, отхвърля се 785 за, против, въздържали се, отхвърля се 786 за, против, въздържали се, отхвърля се 788 за, против, въздържали се, приема се 789 за, против, въздържали се, нека проверим по 7, 8, 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Седем девет нула за, против, въздържали се, приема се. Седем, девет, едно за, против, въздържали се, приема се. Седем, девет, две за, против, въздържали се, отхвърля се. Разделно гласуване по 793. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Не. 793, втората част, гласуваме електронно. Вот изклов. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 794 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 81 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 802 за, против, въздържали се, приема се. 803 за, против, въздържали се, приема се. 804 за, против, въздържали се, отхвърля се. 805 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменения 806, 807, 808 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромисно 82 за, против, въздържали се, приема се. Компромис изменения от 818 до 823 с изключение на 821. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 823 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 824. Изменение 839, 840, 841, 843 и 844 за, против, въздържали се, отхвърлят се или не. Според мен се отхвърлят. 845, 846 и 847 за, против, въздържали се. Нека гласуваме електронно по тези. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлят се. на 83 за, против, въздържали се, приема се. на 84 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 854 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 8-5 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 8-5 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 8-6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8-6-1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 863 за, против, въздържали се, приема се. 864 за, против, въздържали се, приема се. 865 за, против, въздържали се, приема се. 866 за, против, въздържали се. Нека гласуваме електронно. 866. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 52 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 60 за, против, електронна проверка по изменение 60. Vote is closed. Край на гласуването. do you vote? Yes. So it was adopted. Приема се значи. It falls, okay. Amendment 6. Изменение 61 за, против, въздържали се, Нека проверим. 61. Електронно гласуване. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 62. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 5. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 83 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 86 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 86 Изменение 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 90 за, против, въздържали се. Нека гласуваме електронно по изменение 90. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 91 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 95 за, против,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 въздържали се, приема се. Компромисно 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1-1-1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменения 112 и 113 за, против, въздържали се, приемат се. 2 и 3 електронна проверка.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 против, въздържали се, отхвърля се. 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 11 за, против, въздържали се, приема се. Втора част на изменение 1-2-1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1-2-3 за,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 за, против, въздържали се, приема се. Втора, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16, за, против, въздържали се, да проверим електронно. The vote is closed and it was carried.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 vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 168 за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се. Не съм сигурен. Да проверим електронно. 169.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 да проверим. 16... Изменение 16. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Amendment 17 in favor. Against abstentions carried. 17 се приема, 18 за, против, въздържали се приема. Compromise 1 in favor. Against abstentions. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се 21 за, против, въздържали се, приема се 22 за, против, въздържали се. Да проверим 22. Vote is closed. Край на гласуването.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 няма възражение да се гласува блок. Всичко от 9, 3 до 15, кой е за, против, въздържали се, приема се. Много ви благодаря. По същия начин на блок No, not everybody is in agreement. Не сте всички съгласни. Ще трябва едно по едно да ги гласуваме. 9-1 за, против. А, сори, сори. 9-10, please. 9-10, извинявайте, за, против, въздържали се. Отхвърля се. Сега становището на ФАМ 10. Добре, ако нямате нищо против, да ги гласуваме анблок. Не едно по едно ще трябва да е. ФАМ 10 за, против, въздържали се, приема се. Фам 13 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 да проверим електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. ФАМ 28 за, против, въздържали се. Приема се. ФАМ 31 за, против, въздържали се. Приема се. ФАМ 32 за, против, въздържали се.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 Добре да проверим 75. Vote is, vote is Край на гласуването. Отхвърля се наистина. Да гласуваме блок следващите. 1 до 91. 1 до 91. Кой е за, против, въздържали се. Благодаря. Отхвърлят се. И сега електронно гласуваме проекто резолюцията с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приета беше резолюцията. Поздравления на докладчика. Благодаря за съдействието. За първи път провеждам гласуване. Следващото заседание на 24 ноември Страсбург. След това 29 ноември. Благодаря. Закривам заседанието.